Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobro utro, kolegi. Започваме работа днес. Заседанието. И първо искам да посоча, че разполагате с превод, а заседанието се записва в интернет. Ще започнем с гласуването. Which one is today? Which one? Und zwar sind äh, heute auf der Agenda die Entlastung äh, der Agenturen. Berichterstattung. Започваме с е, освобождаване изпълнението на бюджета на агенциите. Господин Хербранди, първо ще дам думата на докладчика с е, въпрос, разбира се, желаете ли думата, има ли някакви промени в измененията? Благодаря. Ще бъде кратък, тъй като ще гласуваме дълго. Обаче искам да отбележа няколко неща. Първо, благодаря не само на агенциите за сътрудничеството, с което работихме. Доснощи бях във връзка с някои от тях, за да мога да подготвя последните въпроси, които не бяха решени. Благодаря и на докладчиците в Сянка, които също работиха усърдно и съвместно с мен. Благодаря много и на екипа на комисията, които извършиха изключително много работа, за да могат да подготвят наистина тези 37 доклада за гласуване днес. Много ви благодаря за работата, която започна още от коледа. Няколко бележки по съдържанието на гласуването днес. Трябва да заявя, че Както знаете, много работа е свършена всъщност до сега с агенциите е, зад колисно, ако мога така да кажа. Понякога отлагането е много важно, за да можем всъщност да се свърши всичко по отношение на задачите пред агенциите. Изключително удовлетворен съм от извършената работа и за това предлагам да е, освободим от отговорност всички агенции – да гласуваме положително. Имам обаче някои бележки по някои от тях. Първо, по отношение на съвместните начинения. Артемис и Иняк. Е, това е, е свързано с становището на Сметната палата и е, действията след одита. Има някои слабости, които са отбелязани в системата на тези начинания по начина по който се финансират. Получих одобрението от комисаря, който отговаря за тези начинения, че именно ще има някои подобрения, които ще се внесат в структурата на тези а, институции. Така че всъщност а, предлагам да гласуваме позитивно освобождаването от отговорност. Агенциите. Първо, Агенцията за ави... авиационна безопасност. Както дискутирахме тук в комисията, Казах, че се притеснявам от е, конфликта в интерес е, е, не вътре в агенцията, а между управителния съвет и агенцията. Разговарях дълго с изпълнителния директор, както и с председателя на управителния съвет и вчера получих информация от председателя на управителния съвет – която се казва, че от приемането на етичния правилник по отношение на конфликта на интереси декември миналата година, сега вече са получили повече от подписаните декларации, съответно от членовете на управителния съвет. Така че е, този е, логистичен проблем вече е преодолен. преодолен. Повече от 100 души трябва да подпишат своите е, декларации. Нямаше никакви политически проблеми във връзка с подписването. Просто на това основание предлагам да гласуваме освобождаването. Агенцията за основните права и Агенцията за околна среда. Между другото, искам да кажа, че нещата са в ход. Имаме все още висящи въпроси, включително и 6 за парламента, както знаем. Следването на ОЛАФ в крайна сметка не бива да е основание за отлагане освобождаването. Това са две отделни процедури и не би трябвало да има намеса между тях. За ваша информация, Агенцията Основните права на човека вчера ме ем, информираха, че приключват разследването без препоръки. Това е, е новото по отношение на тази агенция. А за агенцията Околна среда, директора на ОЛАФ миналата седмица ни информира относно графика за тяхното разследване. Не относно съдържанието, но Информиран съм от, упра... от изпълнителния директор относно съдържанието на процедурата. Нито една от темите, които са засягат е, това разследване, не попада тематиката на 2011 година, а ние всъщност освобождаваме изпълнението на бюджета от 2011 година. Тоест, няма проблем свързани, свързан с процедурата по разследване на ОЛАФ на агенцията за тази година което означава, че е, сметната палата, одита, нито одита на комисията в крайна сметка стига до констатации, които не съответстват е, или не отговарят на финансовия регламент. Затова е, призовавам комисията да гласуват за предоставяне, освобождаване изпълнението от бюджет на Агенцията околна среда и да не се отлага процедурата до есента тази година. Благодаря, господин председателю, и наистина е, очаквам, че гласуването ще бъде наистина дълго. Благодаря. Благодаря на докладчика за тези, тази допълваща информация. Членовете на комисията е, са се занимали достатъчно, е, дали са си много време и усилия са положили, така че да можем да гласуваме сега. И сега, ако сте съгласни да преминем към гласуване. Сега 39-та точка. Освобождаване на Артемис. Всъщност е, Атемаид. Тук има няколко предложения за изменения. Сега ще започнем по тях да гласуваме. Преди да започнем гласуването, е, е, ще направя един, една проверка на електронното гласуване. Ако обичате е, проба, проба на електронното гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 23 има присъстват, 23 има са гласували. И така. Сега осма точка. Първа линия, изменение пето. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 6. За? Против? въздържали се, отпада. Седмо изменение за, против, въздържали се, отпада. Осмо изменение за, против, да проверим електрон, електронна проверка по елсно изменение. Гласувахте ли всички? Край на, гласуване на проверката. Приема се 9 за, против, въздържали се, отхвърля се 10 за, против, въздържали се, да проверим електронно. Тес, гласувайте за 10-то изменение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Ясно е, мнозинство за. 11 за, против, въздържали се, отпада. 12 за, против, въздържали се, отпада. 13 13 като допълнение. 12 отпадна. Сега гласуваме по 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 14 за. Против? Отпада. Значи 12 е, е прието, следователно е, това отпада. 13 е, е прието, 14 отпада. 15 за. Против?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 въздържали се, отхвърля се. 25. За, против, въздържали се, отпада. 26. За, против, въздържали се, приема се. 27. За, против, въздържали се, приема се. Значи, ако то се приеме, 28 пада. 29. За, против, въздържали се, отпада. 30 за, против, въздържали се, проверка електронно. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 32, моля. Гласувайте електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Тридесет и четири отпада, така че продължаваме с 35. Кой е за? Против? Въздържали се? Да проверим. Гласувайте, моля, за 35. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 36 сега. За. Кой е за 36? Против. Въздържали се. Отпада. 37. Пада.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 Приема се. Сега изменение 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44 за. Против. Въздържали се. Отпада. 45 за, против, въздържали се. Електронно гласуване за 45, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се. Според мен се отхвърля, но не всички участваха, така че моля електронно гласуване. По 47 гласувайте, моля. Ще ви помоля да участвате всички в е, електронното гласуване, край на гласуването. Приема се. Значи, тънка беше границата, доста близки резултати, 13 на 12. Е, Катали, един от нашите колеги няма картата си. Е, съжалявам много, съжалявам. До сега не бях е, разбрал това. Е, мислех, че няма значение, но сега виждам, че един глас е, решава нещата, така че добре, тогава да гласуваме още веднъж. Имате ли вече електронната си карта? Ще я получа всеки момент, е отговорът. Повтарям още веднъж броенето. Сега ще преброим. Е, е, отново повтаряме електронното гласуване. По 47, моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Е, съжалявам много <laughs> за това, за случилото се. Приемаме извиненията.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 Край на гласуването. Господин Иван, имате ли вече картата си? С вас ли е картата, да или не? Не. Значи 13 на 13 отпада. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отпада. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 58 кой е за, против, въздържали се, отпада. 59 59. За. Да проверим 58. Моля, проверка 58. Гласувайте. Гласуваха всички. Край на гласуването. Господин Иван, минус, значи 13 на 13 а, отпада. Продължавам с 59. Кой е за 59? Против? Въздържали се? Тук не е ясен резултата. Моля, гласувайте електронно 59 по 59. Всички гласуваха. Край на гласуването. Отхвърля се. 60. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се. Не е ясен резултатът. Ако обичате електронно по 62. Начало на гласуването. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71. За. Против. Въздържали се. Приема се. 72 е лингвистична поправка ли е? Не, 73 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се. Не е ясен резултата. Електронно по 74, моля. Край на гласуването. Приема се. 75 за, против, въздържали се, отпада. 76 за, против, въздържали се, отпада. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 77 до 79 падат. След това 80 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, Електронно гласуване, моля. Гласувайте по 81. Край на гласуването. Ясно за. Приема се. Е, 82. Е, е, за, против, въздържали се, отпада. 83. За, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, не е ясно. Е, е, електронно гласуване по 84, моля. Край на гласуването. Ако не участвате, не бих могъл да видя. Така че много ви моля, участвайте в електронното гласуване. 85-то. За, против,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 Край на гласуването отпада. 95. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 96 за. Против? Въздържали се? Приема се. 97 за. Против? Въздържали се? Приема се. 98 за. Против? Въздържали се? Приема се.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 Против? Въздържали се? Да проверим, ако обичате. Employment 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Employment 3. Ще трябва да гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. Employment 4. Не се, поне няма, не се предвижда гласуване. По 5 също. Значи гласуваме NV1. За NV1. Против, въздържали се, приема се. NV2. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с NV6. За, против, въздържали се, приема се. Има изменение. Либе 1 Докладчика препоръчва е, отхвърляне. За, против, въздържали се, отпада. Продължаваме с Либе 3. За, против, въздържали се, приема се. Либе 4. За, против, въздържали се, приема се. Сега да гласуваме по резолюцията. Преди резолюцията Инес по изменение 80 малко съм избавени реакции тези сутрин. По 80 беше за отпадане. Аз гласувах за. След това по 81 81 го приехме, но не биваше, защото поради 32 точка, но това не, не фигурира в моя списък. Значи 81 пада, ако приемем 80, а ние приехме 80, да, важно е да се коригира. Това не беше отбелязано в моя списък, че 80 отпада. Но сега стигаме до окончателното гласуване по освобождаване от отговорност по осма точка. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. ECR в един повече а, сте. Един трябва да а, отпадне. Край на гласуването. Приема се. Okay, we continue with item 8. Nine, sorry. Продължаваме с девета точка. Uh-huh. Yep, sorry. Mr. President, um, perhaps you're unaware of the fact that Mrs. Andreasen joined our group last week. Ние сега разполагаме с три гласа поради присъединени са членове. повтаряме гласуването, за да няма грешка. Окончателното гласуване по 8 точка. Моля, гласувайте електронно. Everybody voted? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Сега продължаваме с точка 9, параграф 1. Едно и 2 са идентични изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващото пада. И така, електронно гласуване по тази точка. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте?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 on everybody. Motion of a resolution no. On which one? Uh, We need to find out about enclosure of accounts. Yeah. We normally do. Okay. There are no amendments, but we have uh, to do a... Няма изменения, но трябва да гласуваме по приключването на отчетите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Отхвърля се. Осмо изменение. За. Против. Приема се. Девето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с десета точка. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. електронно гласуване по приключване на отчетите. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Проект за резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11 точка, изменение 1 и 2. Моля, гласувайте за, против. Въздържали се, приема се. Електронно гласуване. Гласувайте. Решението. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Електронно гласуване по приключване на отчетите. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Електронно гласуване по проекта за резолюция. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 12 точка. Да се върнем на десета точка. Ако моя списък за гласуване е верен, там има само едно изменение. Ние гласувахме електронно, но има едно изменение за отлагане на а, приключването. Ние вече сме одобрили това изменение, ако не се лъжа. Ако гласуваме за освобождаване от отговорност, изменението за отлагане е, пада. Има ясно мнозинство за освобождаване от отговорност, следователно това изменение отпада, което означава, че ние гласуваме е, електронно по решението за приключване на отчетите и проекта за резолюция. Приключваме с точка номер 12. Гласувахме за освобождаване от отговорност. Трето изменение пада. Вече гласувахме трето изменение сега можем да гласуваме за приключване на отчетите. Имаме... Докладчикът иска дума. Мисля, че още не сме гласували по 12 точка. Да, но вече гласувахме първо и второ изменение. И те бяха прияти. И така, електронно гласуване по решението за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега предложението за приключване на отчетите. Не, извинявайте отпада. И сега електронно гласуване по приключване на отчетите. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. По предложението за резолюция има внесени изменения. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 и 9 за, против, а те са съвместими, но не са същи. Така, осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Да проверим осмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. Девето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се да проверим девето изменение. Всички ли гласувахте? Още не. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11 пада. Продължаваме с Ample 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемаме се. Ample 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Ample 5. Е за? Против? Въздържали се? Приема се. Електронно гласуване по резолюцията. И така, ми искате да гласуваме МПЛ 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, електронно гласуване по цялата резолюция. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 13-та точка. Първо и второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето пада електронно гласуване по решението за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Не всички депутати участват. Е, всички, които ще гласуват, моля да гласуват. Гласуването вече приключи. Приема се. И така електронно гласуване по приключването на отчетите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Проект за резолюция. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Седем до 10 падат. Продължаваме с 11-то изменение. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 12-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16 изменения За. Против. Въздържали се. Приема се. Няма да гласуваме Либе 1 до 4. Гласуваме Либе 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сега електронно гласуване на цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14 точка. Първо и второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение пада. Електронно гласуване по решението за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се.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 Против. Да проверим. Гласуваме 11-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14-то изменение. За. Против. Извинявайте, 12-то изменение. Кой е за 12-то изменение? За, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 14-то изменение за, против, въздържали се, да проверим. Моля, гласувайте. Check is closed. Край на гласуването. Приема се. 15 измерение. за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 измерение. за, против, въздържали се, приема се. 17 измерение. за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 измерение. за, против, въздържали се, не е ясно, да проверим.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 Въздържали се. Приема се 25 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема да проверим 25 за. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 26. Пада. Продължаваме. 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. 28. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. Първата част на 28. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се, приема се. Какво означава това? 29-то изменение било обхванато от 300 изменение. Добре, гласуваме го. Кой е за 29-то изменение? За, против, въздържали се, приема се. 30 пада, 31. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 32 пада, 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се. Да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 36. Против. Не е ясно. 36. Електронно гласуване. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 37 за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 Сега електронно гласуване на цялата резолюция. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 15-та точка. Европейският банков орган. Първо изменение. За. Против. Въздържали се от отхвърля се електронно гласуване по предложението за освобождаването отговорност. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. И сега електронно гласуване по приключването на отчетите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Продължаваме с предложението за резолюция. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пет. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Екон 2 излиза за извън обхвата. Гласуваме по него, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Екон 7. За, против, въздържали се, приема се. Екон 13. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по предложението за резолюция. Гласувайте. Крайно гласуването. Приема се. Продължаваме с 16-та точка. Европейски център за превенция и контрол на заболяванията. Изменение 1 и 2. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по освобождаването от отговорност. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега приключване на отчетите. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с предложението за резолюция. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Затова ще проверим електронно. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. It's adopted. Приема се. NV2. Излиза извън приложното поле, но да гласуваме за, против. Въздържали се, отхвърля се. NV3, първата част е включена, втората част като допълнение. Кой е за втората част? За, против, въздържали се, приема се. МВ7, кой е за, против, въздържали се, не е ясно. Електронна проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Пределно и ясно. Е, сега е, електронно гласуване на предложението за резолюция като цяло. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 17-та точка Европейската агенция за химикалите. Изменение 1 и 2 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с електронно гласуване по приключването на отчетите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Предълж... Продължаваме с седмо изменение. За, против, въздържали се,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 NV4 излиза извън приложното поле. Гласуваме го. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. NV7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване по предложението за резолюция. Гласувайте. 18-та точка. А, извинявайте, при това трябва да кажа, че гласуването е приключило. Приема се. Продължаваме с 18-та точка. Европейска агенция по околна среда. Второ изменение. За. Против. Въздържали се да проверим. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Това означава... Трябва ли да гласуваме електронно? Значи сега ще гласуваме освобождаването от отговорност. Не, сега гласуваме отлагането. Онези, които са за отлагането, Онези, които гласуват минус, гласуват за освобождаването от отговорност. Електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Гласувахме за отлагане. Сега, по приключването на отчетите, Гласуваме електронно по приключването на отчетите. Моля, гласувайте. Сега е електронно гласуване по приключването на отчетите. And mm. Okay, here we have the same. If you vote plus... Сега, гласувате плюс, вие сте за отлагане. Ако гласувате минус, сте за приключването на отчетите. Yeah. Yeah, I, I, I make it clear. I repeat it. Ще повторя. Кой е, който е за е за отлагането на приключването на отчетите. Онези, които гласуват с минус, са за приключването на отчетите. Така че, моля ви, гласувайте. Край на електронното гласуване. 14 за отлагане на отчетите. Стигаме до предложение за резолюция. Осмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим обаче. Десето изменение. Извинявайте, девето изменение гласуваме. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 11. За. Против. Против. Въздържали се. Приема се. 12 изменение. Иска да проверим 11. Добре. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 13 изменение. За, против. Не е ясно. Електронна проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 14-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17 изменение за. Против, въздържали се, приема се. 18 изменение за. Против, въздържали се. Да проверим. Проверяваме 18 изменение. Край на гласуването. Приема се. 19 изменение за против. Въздържали се, приема се. 20-то изменение за, против. Въздържали се, не е ясно. Гласуваме 20-то изменение електронно. Край на гласуването. Приема се. 21 изменение. Кой е за 21 изменение? Против. Въздържали се, отхвърля се. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Да проверим. Електронна проверка, втората част на първоначалния текст. Моля, гласувайте. Край на електронното гласуване. Отхвърля се. 22 изменение за, против, Въздържали се, отхвърля се. Седмо измерение. За. Против. Въздържали се, приема се. NV2. За. Против. Въздържали се, приема се. Искате да проверим NV2. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Енви 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Енви 4 извън приложното поле. Да го гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. Енви 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега окончателно гласуване. По шести параграф приехме 20-то изменение на госпожа Андреасен. И след това шести параграф беше изменен. След това гласувахме първоначалния текст, но той беше изменен. Гласувахме 20-то изменение. Секретариатът направи проверка и разделното гласуване щеше да падне само ако беше прието 21-во изменение, но то беше ясно отхвърлено. Затова трябваше да гласуваме разделно по първоначалния текст и извадихме думата potential. И там имаше ясно мнозинство. Но първоначалният текст вече беше изменен с 20-то изменение. Но думата potential или потенциал не беше повлияна от изменението. Затова успях, можахме да извадим думата potential и при гласуването имаше мнозинство. Секретариатът няма никакво съмнение. Ето защо смятаме, че е възможно тази дума да се извади и имаше ясно мнозинство. Хербения. И благодаря, господин председател. Искам само да информирам колегите, че като приемат 14 и 16 изменение, а именно по съдържанието на разследванията на ОЛАФ, ние поемаме рискът да приемем фактически грешки. Според информацията, която получих като докладчик, ОЛАФ не разглежда ЕЙС, договорите ЕЙС, но това е включено в резолюцията. Няма да обсъждам всяко едно от тези изменения. Искам само да ви обърна внимание върху факта, че като приемаме за резолюцията, приемаме фактически грешки, така че аз призовавам членовете на комисията да гласуват против. И така, това беше препоръка от докладчика. Процедурен въпрос ли имате? Благодаря. Искам най-напред да информирам комисията от името на ЕНП, защо искахме да отложим освобождаването от отговорност. Има твърде много неяснота по мястото на изпълнителния директор. Има неща, които не можем да обсъждаме в тази комисия. И както каза докладчикът, беше свършена много задколисна работа. Искаме да сме абсолютно сигурни, че не е от отговорност е една агенция, чиято позиция не е ясна. И пред няколко секунди докладчикът направи коментар, но това е философски дебат, който не би трябвало да водим тук, като гласуваме за изменения, имащи отношение към разследването на ОЛАФ. Всъщност това е позицията и линията на докладчика, но тя, тази няма да ни заведе никъде, най-много до все повече проблеми. 14 и 16 изменение а, споменават а, видео, създаването на видеофилми, но това няма нищо общо с факта, че ние гласуваме против освобождаването от отговорност. Няма нужда да не смесваме нещата. Да, това беше процедурен въпрос. Някои от другите групи искали да вземе думата. Аз бих искала да подкрепя докладчика, защото тези две изменения, 14 и 15, говорят за разследвания, които всъщност не са се провели. Или поне за тези параграфи, в които се третират агенциите, не става ясно, че повдигнатите въпроси са релевантни. Ние прием, приемаме нещо, което, приемаме зададеност нещо, което знаем, че не е вярно. Няма да навлизам в а, детайли, но има и проблеми с а, а, ръководството на агенцията. И така гласуваме. Ще дам думата на всяка от групите в съответствие с правилника. Можем да го направим, но не е необходимо. Някой от другите групи иска ли да коментира или можем да преминем към гласуването? Гласуваме. Ясно е, че електронното гласуване е открито и сега гласуваме електронно резолюцията. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се с резултат 15 на 20, 0 въздържали се. 15 за, 12 против. Продължаваме с 19 та точка. Европейската агенция е, за контрол на рибарството. Първо изменение. Who's in favor of amendment 1? Кой е за? Кой е против? Първо изменение. Въздържали се? Отхвърля се. Електронно гласуваме освобождаването на агенцията. Моля, гласувайте. Everybody voted. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. електронно гласуване по приключване на сметките, на отчетите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с предложението за резолюция, съответно изменение четвърто. За, против, въздържали се. Приема се. Пето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение. Техническа корекция. Не се гласува. Сега пеш едно. Моля за. Против. Въздържали се. Приема се. Пеш 2. Извън приложеното поле. Моля гласувайте. За. Против въздържали се, отхвърля се. Пеш 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега електронно гласуване по цялата резолюция. Моля, гласувайте. Electronic vote is closed. Край на гласуването. Приема се с мнозинство. Продължаваме с 20 точка. Европейски орган безопасност на храните. Първо, второ изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Електронно гласуване по освобождаване. Моля, гласувайте. Electronic vote is closed. Край на гласуването. предложение за решение за приключване на отчетите. Моля, гласувайте електронно. Everybody voted. Край на гласуването. Приема се. Предложение за резолюция. Девето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение. За, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Гласуваме 11 Check is open. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12 то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. 22 с устно изменение е, е, с цел предотвратяване на преместване на състава директно към техните постове е, във връзка с агенции за лобиране или обратно, за да може в крайна сметка да се спазват необходимите изисквания за избягване конфликта на интереси. Кой е за това устно изменение. Против, въздържали се, приема се. Двадесет и трето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 25. За против, въздържали се, приема се. Ако 17-то се приема, 26-то пада. 17-то изменение Б прието, 26-то пада. 27-то за, против, електронна проверка, 27-то изменение. Моля, гласувайте. 27 Check is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 28. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронна проверка. Гласуваме 28 изменение. Electronic vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 29-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 30. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Електронно гласуване. 30 изменение. Гласувахте ли? Край на проверката. Приема се. 31. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме 32 изменение. Гласувахте ли край на гласуването? Отхвърля се. Така както и казах преди малко. Ако се приеме 32-33-то пада, така че сега гласуваме 33-то, тъй като 32-то не бе прието. За, против, въздържали се, въздържали се отхвърля се. 34-то. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Моля, гласувайте електронно 34-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 35. За. Против. Въздържали се? Не е ясно. Моля, гласувайте електронно. 35 изменение. Гласувахте ли всички? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. 37 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. NV 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. NV 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Vote is still open. Somebody wants to... Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 21 точка Европейския институт за равенство между половете. Изменения 1 и 2. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се електронно гласуване за освобождаването. Моля, гласувайте. Everybody voted. Voted. Край на гласуването. Приема се. Електронно гласуване на приключване на отчетите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение седмо. Предложението за резолюция. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение, което е идентично. с 11. Гласуваме 10-11 едновременно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ако се приеме, тогава 12, 13 и отделното гласуване пада, така че продължаваме с ФЕМ 3. Кой е за ФЕМ 3? За, против, въздържали се, приема се. Фем 8 за, против, въздържали се, приема се. Фем 9 за, против, въздържали се, приема се. Фем 10 за, против, въздържали се, приема се. Фем 11 извън приложното поле за, против, въздържали се. Да проверим електронно 11 фем. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с явно мнозинство. Електронно гласуване върху цялата резолюция. Моля, гласувайте. Electronic vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 22 точка Европейски орган за страховане и професионално пенсионно осигуряване. Изменение 1 за отлагане на освобождаването. Кой е за това изменение? Против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване. Кой е за освобождаването с е, съответно от предложението, което се прави? Гласувайте електронно. Приключихте ли? Granting this Тук гласуваме за освобождаване. Плюс. Ясно ли е? Край на гласуването. Приема се. Предложение за приключване на отчетите. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Продължавам с предложението за резолюция. Изменение трето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение четвърто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Екон едно извън приложното поле. За. Против. Въздържали се. Приема. Отхвърля се. Екон 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Екон 10 извън обхвата за, против, въздържали се, отхвърля се. Екон 12 за, против, въздържали се, приема се. Екон 13 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по цялата резолюция. Моля, гласувайте. Electronic vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 23 точка. Европейски институт за иновации и технологии. Първо изменение. Кой е за първо изменение? Против. Въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Електронно гласуване по приключване на отчетите. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Предложение за резолюция. Моля, гласувайте. Режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 24-та точка Европейска агенция по лекарствата. Първо изменение, второ изменение. Едновременно за, против, въздържали се, приемат се. Електронно гласуване за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приключване на отчетите. Моля, гласувайте. Режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с предложението за резолюция. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка на 9 изменение. Моля, гласувайте. Everybody voted. Приключихте ли? Край на гласуването. Отхвърля се.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 Край на гласуването. Приема се. 14-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16-то. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Моля, гласувайте 16-то изменение. Електронно.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 против, въздържали се, приема се. NV 2. Извън приложното поле. За, против, въздържали се, отхвърля се. Envy 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. Envy 10. Добавка за, против, въздържали се, приема се. И така за цялата резолюция гласуваме електронно. Vote Край на гласуването. Приема се. Продължавам с 25-та точка Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании. Първо и второ изменение. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на предложението. Цялото предложение, моля гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. Приключване на отчетите. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължавам с предложението за резолюция. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9. За. Против а въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. Тринайсто за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с Либе 4. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме цялата резолюция. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Everybody voted. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. 26-та точка. Европа Европейска агенция по морска безопасност. Изменение първо и второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. Електронно гласуване. Решението за приключване на отчетите. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Продължаваме с предложението за резолюция. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осмо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десето. За. Против. Въздържали се. Електронно глас, е, гласуваме. Проверка. Десето. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Ако десето се приеме, единайсто пада. Тран 2. За, против, въздържали се, приема се. Тран 4. Извън приложното поле. За, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 6. Също за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване на цялата резолюция. Моля, гласувайте. Everybody voted. Vote is closed. Край на гласуването. It's adopted. We continue with item 27. Приключихме. Продължаваме към 27 точка Европейска агенция мрежова информационна сигурност. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Предложението като цяло гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. Електронно гласуване по приключване на отчетите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Предложението за резолюция. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване на цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължавам с 28 точка. Европейска железопътна агенция. Първо и второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване по предложението. Цялото предложение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приключване на отчетите, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължавам с предложението за резолюция. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 2. Извън приложното поле. За. Против. Въздържали се. При. Отхвърля се. Тран 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Предложение за резолюция. Гласуваме електронно цялото предложение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 29-та точка. Европейски орган за ценни книжа и пазари. Първо изменение. За против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по цялото предложение, моля гласувайте. Everybody voted, vote is closed. Край на гласуването. Electronic vote on the... Електронно гласуваме приключването на отчетите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с предложението за резолюция. Изменение трето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение четвърто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Екон едно. Извън приложното поле. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Екон 10. Също извън полето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Екон 12 за, против, въздържали се, приема се. Екон 13 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване сега върху цялото предложение за резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 30 точка от дневния ред. Европейска фундация за обучение. Първо и второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Предложението като цяло гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приключване на отчетите. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Предложение за резолюция. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. МПО 2 извън приложното поле за, против, въздържали се, отхвърля се. МПО 3 за, против, въздържали се, отхвърля се електронно гласуване върху цялото предложение за резолюция. Моля, гласувайте. Electronic vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Продължавам с 31 точка Европейска агенция за безопасност и здраве при работа. Първо и второ изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Електронно гласуване моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приключване на отчетите, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Продължавам с е, предложението за резолюция. Изменение 7. За. Против. Въздържали се да проверим електронно седмо изменение. Моля, гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение девето. За. Против. Въздържали се не е ясно, електронна проверка на девето изменение. Everybody voted. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. Емпъл 1. Извън приложното поле. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Емпъл 6. Извън приложното поле. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега гласуваме цялата резолюция. Моля, гласувайте електронно. Everybody voted. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 32 точка. Агенция за снабдяване към Евратум. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се електронно гласуване за цялото решение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Електронно гласуване относно приключването на отчетите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Предложение за резолюция електронно гласуване. Моля, гласувайте. Electronic vote. Everybody voted. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с точка 33. Европейска фундация за подобряване условията на живот и труд. Много хубава тема за комисията ни. Условия на живот и труд. Готови ли сте? Първо изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Е, приключване на отчетите. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с предложението за резолюция. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Моля, гласувайте електронно трето изменение. Everybody voted. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. За, против, въздържали се. Не е ясно. Много моля, гласувайте електронно. Четвърто изменение. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Мисля, че се приема, но нека проверим електронно. Моля, гласувайте. Пето изменение. Гласуваме пето изменение. Край на гласуването. Приема се. Явно мнозинство. Продължаваме с Ample 1 извън приложното поле. За, против, въздържали се, отхвърля се. МПО 2 извън приложното поле, за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме цялата резолюция. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 34-та точка. Първо и второ изменение. Кой е за, против, отхвърля се електронно гласуване. Everybody voted, vote is closed. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Приключване на отчетите. Моля, гласувайте.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 Приема се. Продължаваме с Ливе 5. За, против, въздържали се, приема се. Либе 6, за, против, въздържали се, приема се. Либе 8, за, против, то е извън приложното поле, против, отвърли се. Резолюцията като цяло, електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 35. Точка 35. Европол. Изменение 1 и 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Електронно гласуване по приключване на сметките. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Предложение за резолюция. 7 за. Всъщност оттеглено е. 8 също. И осмо оттеглено. Няма да има разделно гласуване, но е отеглено. Така че всъщност имаме разделно гласуване. По първа алинея е разделно гласуване. Mm-hmm. So, separate vote on paragraph Who is in favor? Разделно гласуване за. По първа линия е против. Въздържали се. Приема се. Да проверим електронно гласуване. Това е разделно гласуване по този параграф, да? Разделно гласуване. Край на гласуването. Приема се.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 Продължаваме с 14. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се. Повечето се въздържаха, така че електронно да проверим по 15-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 16. Извинете, колегата. Колегата говори извън микрофон. 14 бе прието. Ако искате проверка, да направим проверка по 14. Електронно гласуване, моля. По 14. Електронно гласуване по изменение 14. Край на гласуването. За мен резултата беше ясен, но ако искате електронно, ще е по-ясно, разбира се. Не мога да променя нищо. Изменение 16. За. Против. Въздържали се да проверим електронна проверка за 16. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17 има устно предложение, устно изменение. От кого? От господин Саваме. Благодаря, господин председател. Е, следното измерение, предлагаме 17. Отбелязва от доклада, отчета на Сметната палата, че е, може да се подобри е, прозрачността на процедурата по набиране на кадри и е, се е, констатират възможни е, недостатъци по, по отношение на процедурата за набиране. Е, е, смята, че някои разпоредби на регламента за персонала може би представлява допълнително административно бреме. Останалото е по старо Някакви възражения срещу това устно предложение за изменение няма. Тогава да гласуваме по устно измененото е, изменение 17. Е, за, против, е, прием, прието. 18. За, против, въздържали се, отпада. 19. За, да проверим 18 ли. Гласувайте за 18. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 за.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 доста слабо участие. Да гласуваме електронно по Ливе 7, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Електронно гласуване като цяло. Гласувайте. Everybody voted. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 36-та точка. Агенция за основни права. Европейска агенция за основни права. Изменение едно. За, против, въздържали се. Приема се. Електронно гласуване. Моля. Everybody voted. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се. Електронно гласуване по приключване на счетоводните отчети. Моля, гласувайте. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се. Изменение за резолю... Е, предложение за резолюция. Изменение 7. За, против, въздържали се, отпада. Изменение 8. За, против, въздържали се, приема се. 9. За. Кой е за? 9. Против? Въздържали се? Да проверим електронно изменение 9. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Ако 9 е се приема, 10 и 11 падат. Сега продължаваме с 12. Кой е за? Против. Въздържали се? Не е ясен резултата. 12, по 12 електронна проверка. Край на гласуването. Прият, приема се. Ако 12 се приеме, 13-14 падат, така че продължаваме с 15. За. Кой е за 15? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Отпада. 18. Кой е за? 18. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 19. Разделно гласуване от докладчика първата част. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Втората част. Кой е за втората част? За против, въздържали се, не е ясен резултата, електронна проверка по втората част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 21 пада. 22. За? Против? въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24. Кой е за 24? Против, въздържали се, приема се. We vote on the resolution as a whole electronic vote. Електронно гласуване по резолюцията. Общо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 37 точка Frontex. Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Електронно гласуване по приключване на отчетите. Моля, гласувайте. Гласуваха всички. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с резолюции. Предложение за резолюции. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, Отпада. 10 за, против, въздържали се, електронна проверка по 10. Електронна проверка по 10. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Измен... Изменение 11. Кой е за? Против? Кой е против 11? Въздържали се? Приема се. 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. 14. Моля. Voted. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 15. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 16. Извън приложното поле. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 17. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Либе 6. Извън приложното поле. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Резолюцията като цяло, е електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 38 точка. Европейския надзорен орган GSS, GNSS, GSA. Е, приложение. Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Приключване на отчетите. Електронното гласуване започва. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с Предложение за резолюция, изменение 7. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. По резолюцията като цяло електронно гласуване, моля. Electronic vote is closed. А, да. А, край на гласуването. Приема се. We now благодаря. Сега продължаваме с, с европейс, европейските съвместни, смесени предприятия. Благодаря. Uh, Освобождаване от отговорност за Артемис, компютърна система, из, за 2011 година, бюджета за 2011, изменение 1, 3 и 5. Те са идентични, те са еднакви. Кой е за, против, възражали се, приемат се. Приемат се. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Приключване на отчетите, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Продължаваме с предложение за резолюция. Изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. 10. За, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се. Не е ясен резултата. По 12 електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега по 11 за, против, въздържали се, не е ясен резултатът. Да проверим електронно 11. Гласувайте. Everybody voted. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Приема се. Устно изменение от докладчика. Текстът е следния. Моли комисията да информира органите за освобождаване от отговорност по законосъобразността на това положение максимално бързо. Кой е за това устно изменено изменение. Против, въздържали се, приема се. Изменение 13. За, против, въздържали се, приема се. 14. За, против, въздържали се, приема се. Резолюцията като цяло електронно гласуване. Everybody voted. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Е, при, продължаваме с Clean Sky, евро, евро, наф, на, аеронавтика и е, околна среда. Изпринение 1 до 5 за, против, възражали се, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха всички. Край на гласуването. Приема се. Електронно гласуване по приключване на счетоводните отчети. Е, моля, гласувайте. Всички гласуваха. Край. Приема се. Предложение за резолюция. Изменение 9. За, против, въздържали се. Приема се. 10. За, против, въздържали се. Приема се. 11. За, против, въздържали се. Прието. Приема се. Електронно гласуване по резолюцията. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. ЕНИАК. Електронни и цифров е, интегрира, е, интеграции и компютри. Е, за, против, въздържали се, приемали се. Електронно гласуване по 1 до 5. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се. Електронно гласуване по за, приключване на отчетите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Резолюцията. Изменение 6 и 8. Те са идентични. Кой е за? 6 и 8. Против. Въздържали се не са идентични. Докладчика, моля, по резолюцията ние започваме с изменение 9 на следващата страница. Извинявам се. Благодаря за корекцията. Добре, след 3 е, часа концентрацията малко започва да пада. Започваме с Пол Рюбик. Изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се?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 изисква от комисията да информира органите по слабите бюджета за законосъобразността на тази ситуация максимално бързо. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Пао Рюбик, изменение 14, за, против, въздържали се, приема се. Инес Айлен Зендър, 15, за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по резолюцията. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с е, горивни клетки и е, водородни е, горивни клетки. Едно за, против, въздържали се. Приема се. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се електронно гласуване по приключване на отчетите. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с резолюцията. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 9. Целият Амблок. Проверка амблок. Кой е срещу гласуване амблок? От 9 до 11. Кой е за 9 до 11? За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 12. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по, резолюция, по резолюцията като цяло. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с инициативата за а, иноваторските лекарства. Иновативните лекарства. Едно до пет за, против, възражали се, приема се електронно гласуване. Електронно гласуване се налага. Сега вече, да. Избързах, извинявам се. Сега можете да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Приключване на отчетите, електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Продължаваме с резолюцията. Изменение 9. Всички съгласни ли сте с гласуването на блок от 9 до 15? Добре, тогава кой е за е, блока от 9 до 15? Е, против възражали се, приема се. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Сега ИТЕР. Е, съвместните предприятия, местните предприятия ИТЕР. Едно е, и две са идентични. Е, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Приключване на отчетите. Електронно гласуване. Моля. Край на гласуването. Резолюцията изменение 9 за, против. Не беше ясно кой беше за, кой е против. Електронно гласуване по 9. Край. Отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване, моля. Electronic vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Продължавам с е, Цезар, съвместно е, е, предприятие, смесено предприятие, електронно гласуване по 1 до 3. Край. Приема се. Продължаваме с приключване на е, счетоводните отчети. Моля, гласувайте. Май прекалено избързах. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се. Продължавам с резолюцията. Тран 3. Тран 3. За, против, въздържали се, приема се. Тран 2. За, против, въздържали се, приема се. 7. За, против, въздържали се, приема се. Резолюцията като цяло One question uh, to the committee now. Един въпрос към вас. Трябва да приключим първо с гласуването. Прието с голямо мнозинство. Сега да решим какво искаме да правим. Министърът е тук и чака. Предлагам ви да отложим гласуването за другите институции за след обяд. Значи, продължаваме. Благодаря ви. Предложение за решение за освобождаване на отговорност на съвета. Изменение едно. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Второ изменение. И три. Две и четири. Кой е за? Против. Мнозинство. Приема се сега електронно гласуване. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля.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 резолюцията с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме. Европейската служба за външни дейности. Първо измерение за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 1 то влиза в обхвата на второ изменение. Но тъй като изменение 2 беше отхвърлено, трябва да гласуваме изменение 1 за, против, въздържали с. Електронна проверка. Първо изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четири. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение е включено. 9 за, против, възражали се, приема се. 10 и 12 са в нов текст. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, електронна проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуване. Приема се. 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Може ли да го повторим? Кой е за 15-то изменение? Моля, вдигайте ръка. Приема се. 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 за. Против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 Приема се. Сега преминаваме към пето измерение Фед за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, не е ясно. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Може ли да гласуваме от 33 до 38 амбок? Кой е за? Против? Въздържали се? Не е ясно електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 39 за против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, не е ясно. Електронна проверка 42. Край на гласуването. 40-то изменение. За. Аз не видях резултата. 42 беше отхвърлено. Сега, кой е за 40-то изменение? Против. Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Не е ясно. Проверка. 43-то изменение. Disclosed. It's rejected. Отхвърля се. 44. За. Против. Въздържали се. Приема се. 45. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Афет 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. не е ясно. Гласувайте компромисно изменение номер 3. Край на електронното гласуване. Приема се. Четвърто компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Извинявайте, забравих 48 изменение. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме. Искате да проверка. 48 изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 52 изменение. Кой е за? Против, въздържали се. Да проверим. Електронна проверка. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването.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 12-то изменение Афет. Кой е за? Против. Въздържали се не е ясно. Електронна проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 6. Против. Въздържали се. Не е ясно. Компромисно изменение 6. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тринайсто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16, 62. За против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се. Да проверим. Гласуваме електронно 64 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за,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 Mhm. Ja, wartet schön zwei Minuten. Okay, vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 68. 69. За. Против. Въздържали се. Приема се. 70. Против въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 измерение за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Сега Искам да ви кажа, не можем да оставим румънският министр, когато сме поканили, да стои да ни чака. Имаме две възможности. Да гласуваме и той да се върне в 3 часа, тук, или да му дадем възможност да се изкаже сега и да отложим гласуването за 3 часа. Подлагам на гласуване. Кой е за отлагане на гласуването? Въпрос на любезност е, на учтивост е. Не можем е, гост, когато сме поканили, да разиграваме и да го караме да се връща отново. Да, въпрос на любезност. Но... Да. Ние го поканихме, но министърът няма проб... Не възразява да се върне в... да дойде тук в 3 часа вие сте тези, които трябва да решите. Сега гласуваме за отлагане на гласуването за след обяд и да направим среща с министъра сега. Тогава продължаваме да гласуваме в 3 часа. Кой е за, кой е против отлагането електронна проверка? Кой е за отлагането на гласуването за след обяда? Край на гласуването. Значи ще поканим министър да дойде тук в 3 часа. Sorry, sorry, sorry. Please stay. We have the, we have the meeting room. Залата е на наше разположение от 4 часа. Имаме само една възможност. Да дойде министърът сега, а да гласуваме в 4. В 4 часа той няма да може. Той ни каза, че може да дойде тук само от само в 3 часа. Ако искате да го изслушате, да го поканим и да отложим гласуването за 4 часа. Кой е за отлагането на останалата част от гласуването за 4 часа? Ясно мнозинство за. Сега ще се срещнем с министъра. Благодаря ви. След няколко минути ще приветстваме румънския министр с добре дошъл. Dear colleagues, uh, let us continue. I would like to welcome in our committee. Да продължим, колеги. Искам да приветствам министъра по европейските фондове на Република Румъния, господин Елген Орландо Теодоровичи. Надявам се, че съм го произнесъл добре. Процедурата по освобождаване набеляза три страни, в които системите за управление и контрол проявяват сериозни слабости. Чешката република, Италия и Румъния. Ето защо докладчикът на нашата комисия покани органите на съответните страни да се срещнат с комисията по бюджет на, под бюджетен контрол изслушахме министъра на, на Чешката република. А срещата с румънския министър трябваше да се отложи поради изборите през декември 2012 година. Ето защо за нас е чест, че вие, господин министър, сте тук да отговорите на нашите въпроси в Комисията по бюджетен контрол. Закъсняхме малко, тъй като гласувахме, но сега искам да дам думата на вас да направите встъпителни бележки. Знаете, че Знаете какво е, какви слабости сме набелязали. И сега искаме да чуем какви полки си е извляко румънското правителство от тези предложения. Заповядайте. Дами и господа, само няколко думи за мерките, предприяти от Румъния за укрепване на надзорният и контролен механизъм за структурните и кохезионни фондове. От 2012 година насам Румъния предприе мерки свързани с системите за управление, по-конкретно е, за е, процедурите за публични поръчки бяха взети мерки да се очертаят задачи и отговорностите на различните органи. Националните органи, отговарящи за обществените поръчки, и звеното за контрол на, обще, на обществените поръчки бяха интегрирани в звено. Бяха предприяти мерки за консолидиране на отговорностите и надзорната функция като част от проверката на управлението. Механизмът за междуинституционално сътрудничество между управителните органи, националните институции беше укрепен и бяха предприяти значителни усилия, за да се осигури целенасочена проверка, както в предварителните проверки, така и на ниво управителен орган документите за транспортния сектор, водоснабдяването и други бяха стандартизирани. Искаме да осигурим прозрачен процес. Стандартизацията на тръжната процедура е също дейност, която предвиждаме румънските органи, които осъществяват проверка на обществените е, поръчки вече са докладвали е, пред Европейската комисия. В края на 2012 година Румъния официално потвърди, че приема всички препоръки от Европейската комисия. Искам да посоча, че политическите е, резултати от тези мерки вече се виждат. Подобри се дейността на Сметната палата. В съгласие с комисията, Румъния предприе да коригира всички разходи, свързани с договорите, които са започнали преди октомври 2012 година. За тези програми, елементи на програмите, за които комисията препоръчва корекция, Румъния прие нивото на корекциите, предложени от комисията. Освен мерките, имащи за цел за решаване на проблемите в областта на обществените поръчки, беше обърнато внимание на конфликта на интереси и при това по системен начин. Законодателството съдържа разпоредби, които регулират и регламентират конфликта на интереси и санкциите, които са предвидени. Предприятите конкретни стъпки, предприяти през миналата година, говорят за ангажимента на румънските власти да изпълнят и приложат на практика нормативната база. Механизмът за проверки вече е на лице. Той ще бъде приключен в близко бъдеще, тъй като все още остават някои детайли на нивото на управителни органи за всички оперативни програми. Основата е основата, на която се работи, е анализът на риска. Въз основа на анализът на риска бе беше проведена проверка на разходите за всички структурни органи. As fraud indicators. The merging Authority signed protocols with the national беше подписан протокол с службата за честност и почтеност. Прилагат се на... Разпределени са ясно отговорностите. При подозрение за конфликт на интереси и измама се предприемат мерки, за да бъде отнесена проверката към съответният орган в рамките на подписаното междуинституционално и междуведомствено сътрудничество. Освен това, в съответствие с разпоредбите на законодателството, Освен това, в съответствие с разпоредбите на националното законодателство, сертифициращият орган в декларациите за разходите и платежните документи – не включва разходите и плащанията направени към крайните получатели, за които има подозрени. При направени вече плащания органът започва временни мерки, докато трае следствието бяха предприяти мерки за укрепване на превенцията на конфликт на интереси в обществените поръчки. Предвидено е подробно, представяне на подробни отчети а, на Европейската комисия. През феврари бяха изпратени а, писма със съответните документи. Отчитайки значението на информацията за преодоляване на конфликта на интереси, бяха предприяти мерки в областта на обучението и, разясня... и разяснителни кампании, както за управителните органи, така и за крайните бенефициенти. През февруари представихме отчет на комисията за оставащите дейности, които ще бъдат предприяти. Представени са мерките, които ще бъдат предприяти на хоризонтално ниво и на ниво всички програми. Бих искал да подчертая, че основната цел на румънското правителство е да навакса закъсненията, да увеличи освоемостта на фондовете. Отчита се и дисциплината, която е необходимо да се спазва, както и създаването и спазването на ясни правила и системи за контрол и управление. Разговаряхме с колегите от Европейската комисия. Ще изпратим документи и се надяваме, че замразените програми ще бъдат деблокирани. Благодаря за вниманието. На ваше разположение съм за въпроси. Благодаря, господин министър, за вашето изложение нас, а, е, ние с интерес а, е, научаваме а, е, как ин, румънското правителство прилага препоръките, които са направени от наша страна. Наистина, с голям интерес искаме да чуем как румънското правителство прилага и приложило препоръките особено по отношение на е, освояване на средствата, е, съответните документи, отчети, които се предлагат за това. Ако можем, е, е, разбира се, да е, получим и вашите писмени бележки, това ще е полезно, за да го включим в е, е, протокола. Сега е, дискусиите. Е, първо Гайер и след това Фрау Геслер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър, за е, това, че можахте да присъствате и да, тук, е, за да разговаряме по покана на е, по моя покана, всъщност вашата покана, по, вие бяхте покани тук по моя инициатива като докладчик за освобождаване от отговорност за 2011. От миналата година започнахме пряк разговор с, търсихме преки контакти и разговори с националното правителство. Обикновено проблема, който възникваше, беше управлението е, и е, е, сериозни административни изисквания, които тегнат върху правителствата, когато става дума за освояване на тези фондове, както и бремето на гърба на дънакоплатеца в тези държави Европейската комисия, е, която отговаря за бюджета и носи последствията за това, е, ние всички знаем тук, че е, проблемите често в повечето случаи могат да се решат само с взаимодействието и сътрудничество на държавите членки. Е, в този случай ние се е, съсочихме вниманието си върху регионалните фондове. Тук става дума за крупни супи, суми, които текат към държавите членки и е, разбира се е, се опитваме да смъкнем нивото на, на, е, на, на процента на, на недостатъци в освояването на тези регионални фондове и държавите членки. Радвам се, казвам отново, че вие откликнахте на молбата, на поканата ни не беше особено удачен а, е, а, е, не бях, така, момента а, е, на тази дискусия от гледна точка на гласуване и така нататък. и съжаляваме, че се наложи едно отлагане заради гласуванията. Но затова и отново най-сърдечно ви благодаря за присъствието. Вие е, изредихте редица мерки, които Румъния сега е, предприема е, за да ограничи недостига, който бе констатиран 2011 и 2012. но тези недостатъци, както казваме, Германия са, си, са такива недостатъци са вечни. и те не зависят непременно от е, съответния министр, е, обикновено е, така се твърди в Германия. Сега нещата зависят от самата администрация, системата на управление. Вие наистина докладвахте за всичко, което е направено до сега. В разговора ми с комисията се разбрахме, как ще се преценяват от тук нататък тези последващи стъпки. за да може е, успехите да не се забавят. Е, е, така че да не излезе, че е, значи комисията очаква е, незабавно ефект от тези мерки, но е, тези мерки, които вие е, набелязахте тук, е, изискват време. Това не са проблеми, които така с е, махване на ръка могат да бъдат устранени. Е, има ли сред вас във вашето правителство очакване е, за, или пре, от Имате ли някаква прогноза за това, е, кога можем е, да очакваме и да разчитаме на реално подобряване на положението в резултат на мерките, които сте набелязали? Благодаря. Предпочитате да отговаряте е, на всеки отделен въпрос или? Благодаря за въпросите. Моята роля тук, когато се явявам пред парламента, пред комисията, е да обяснявам какви са мерките предприятия от румънското правителство, за да се разрешат пропуските, които Европейската комисия установи периода до 2011 година, 2009-2011. Наистина трудно е за кратък период от време да видим какви е, са резултатите, до които сме достигнали благодарение на мерките предприяти от нашето правителство. Но ние акцентираме върху прозрачността на всички мерки. Винаги съм настоявал, че е, централната административна система в Европа е необходимо да бъде много по-прозрачна на всички нива, пред обществото, пред комисията, пред всички, за да може да се избегне конфликта на интереси и да може наистина мерките доведат до положителен резултат. Не се допуска компромис в случай на конфликт на интереси или корупционни практики. Ние а, имаме нулева толерантност към подобни прояви. Действително, темата е изключително важна, както вече казах. На всяко ниво министрите, ръководителите на всякакво ниво знаят моето мнение. Необходимо е те да поемат своята отговорност в процеса на взимане решение или не взимане на решение. Понякога това наистина по-трудно може да се извърши, отколкото да се предприеме конкретно действие. Настоявам отговорността да се поеме от всички ръководители. По отношение опростяването. Има какво още да се желае. Системата е доста осложнена. И вероятно това е едно от причините, поради което ставаме свидетели на това положение в момента в Румъния. Необходимо е опростяването да се извърши без да се накърнява качеството и залегналите основни принципи. А, това бе посочено и от комисията. Аз самия съм бил аудитор, така че напълно съм убеден, че необходимо да има опростяване за да се гарантира прозрачност на системата. Това са принципите, възоснова на които сме разработили нашите мерки и ще видим по-нататък какво ще се получи. Това ще се проличи и когато отправим съответно искането за плащане пред комисията. Надяваме се, че през следващия период от време оставащите програми, по които все още остават проблеми, които трябва да уточним в комисията, ще бъдат деблокирани след като а, коригираме процесите. Но и още нещо – ще ви изпратя моята днешна реч, но в края на месеца ще приемем също така и план за действие, който ще изпратим на Европейската комисия, ще го изпратим и на вас, за да видите какви мерки се предприемат от румънското правителство, за да се промени както системата, така и възприемането на нашата система отвън. Освен това ще направим необходимото, така че да се спазят съответните срокове по мерките. Както казах, този документ ще ви го изпратим и на вас, за да гарантираме пълна прозрачност пред комисията и пред вас. Благодаря. Благодаря, господин министр Инга Греслер. Благодаря, господин министр. Аз от много години е, се занимавам с е, Румъния. Следа кое правителство, е, кое правителство идва или си отива от власт, но винаги следа как този въпрос бива решаван от тях. Вие казахте, че сега вече сериозно ще се захванете с борбата срещу корупцията и конфликта на интереси колко, е, първият ми въпрос е колко е, санкции сте налагали, колко лица са е, били санкционирани за нарушение? И сега от докладите за напредъка на Европейската комисия разбираме, че срока на давност за административни нарушения е 3 години в Румъния и че не се прилагат мерки срещу високопоставени лица. Кога смятате да удължите този срок на давност на 5 или 6 години? и е, после е, разбирам, че е, имате недостиг на персонал в е, тези е, институции, които се борят с корупцията. Кога смятате да компенсирате тази недостиг?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 Äh, Благодаря. Няколко изказвания още имам. Е, и предлагам да ги обобщим е, и след това да е, отговори министра накратко на всички тях. Министъра каза, че е, спират от дадена и е, е, суспендират дадена длъжност за дадено лице е, в такъв случай. Въпросът ми е колко, е, с колко души е направено това? Колко души са били санкционирани по този начин? През януари е, миналата година имахме един е, конкретен е, пример. Една междинна структура, която се занимаваше с програми за конкурентоспособност, съответното лице, което отговаряше за тези програми, бе а, а, от, изтеглено от съответния пост, бе лишено от възможността да упражнява тази длъжност в този междинен е, организъм е, целият персонал се установи, че е, има и частни, е, се занимава и с е, частни е, поръчки, задачи и съответно взехме необходимите мерки. Сега бих искал да обобща, да обедина четири въпроса, на които да отговорите, Шампенори. Ян Мулдър, Зендергард и е, сега Шампиауди. Максимално кратко. Благодаря, господин председател, господин министър. Благодаря на колегата Гайер за инициативата. Хубаво е, че можем да разговаряме с министри по конкретни въпроси. Доколкото знам, правя тази оговорка. Може би не разполагам с цялата информация. Очакваме предложение от вашето правителство за е, сметната палата. Взето ли е решение? Има ли позиция вашето правителство? Ян Молдър има думата. Благодаря. Въпросът ми е доста прост. Имаме докладите на комисията на сметната палата, те нещо са установили. Как тези констатации се сравнява с е, доклада на вашата сметна палата относно посочените проекти и пропуски? Благодаря, Сондегар. Øh, tak, øh, minister, øh, og alt muligt held og lykke med anstrengelserne. Jeg har bare et kort spørgsmål. Благодаря, господин министр, за усилията, които сте направили в това отношение. Имам един кратък въпрос в тази връзка. 12-та година, миналата година имаше редица редица мерки са били е, набелязани, казахте вие, но как е, е бяха, е, какъв е резултат от тях? Всъщност, е, как видяхте резултати, след като я бяха само е, миналата година? Благодаря, господин министр. Говорихте за основни реформи, които в момента е предприел правителството на Румъния. Но един сериозен структурен проблем засяга младите хора в Румъния, включително хора, на моята възраст, е свързани с промените. Промените, които въвеждат всяко едно правителство. Миналата година имаше много турбулентни промени и се опасяваме, че сега отново вашето правителство всичко ще промени. Тези непрекъснати конституционални промени в крайна сметка води до нарушаване на прозрачността. Как виждате бъдещето на Румъния по отношение създаване на предвидими, надежни институции? които няма да бъдат променяни при всеки избор, така че да се гарантира стабилност в живота на хората. Хората трябва да се чувстват сигурни, така че да вярват, че публичните институции не ги и лъжат. Благодаря, председателя. Благодаря, господин министр. Бихте ли отговорил? Благодаря. Ще започна с последния въпрос. Благодаря на всички за зададените въпроси. Мога да кажа следното. Сегашното правителство Вие казвате, че всяко ново правителство прави структурни промени навсякъде. Не, ние правим промени само там, където са необходими. Всички промени се обсъждат с партньорите от общността, преди да ги направим. Ние не правим самоцелни промени. Ние извършваме промени, които са насочени към опростяване. Вярно е, че, и, че искаме да, промени, да, да променим статута и положението на лицата, които участват в управлението на европейските фондове. Искаме това да бъде в дух на прозрачност. Веднъж, когато тези служители бъдат назначени, да нямат нищо общо с политическите партии. Европейските фондове би трябвало да бъдат национална цел и да имат подкрепата на всички политически сили. Убеден съм, че това ще стане, тъй като става дума за национален интерес. Питате ме защо сме предприели мерките през 2012 година, а не по-рано. Вярно е, че референтният период е, е до 2011 година. Да, вярно е, че имаше проблеми. През 2009-2011 година комисията ни посочи наредностите за този период 2008-2011 година. За съжаление не бяха предприяти мерки, за да се подобрят нещата. Но от 2012 година Румъния прие да предприеме мерки и полага усилия да убеди да държавите членки, комисията и парламента, че нещата а, действително ще се променят. Искаме да променим представата за страната. Нашата цел е страната до 2013 година да стане пример, поне що се отнася до управлението на средствата. за да отговоря на въпроса за сравнението между доклада на Сметната палата, ако правилно съм разбрал, с доклада на а, Румънската Сметна палата. И аз съм работил в Румънската Сметна палата и мога да кажа, че такова сравнение е направено и е много полезно, тъй като всички препоръки на Европейската сметна палата се анализират, взимат предвид и за всяка препоръка Националната сметна палата отправя свои собствени препоръки и следи за изпълнението на тези препоръки през цялата административна верига, що се отнася до управлението на европейските фондове, Сметната палата разполага с всички препоръки от Европейската сметна палата, националните органи и всички останалите органи. Има много ясна таблица, много ясно табло е, аз лично много държа да може да се проследява изпълнението на всяка препоръка. Ние следим нещата много отблизо, за да гарантираме изпълнението на практика на всяка препоръка, направена от Европейската сметна палата и Националната сметна палата. Що се отнася до последния въпрос – а именно европейс... кандидатурата на американския на румънския кандидат за член на Европейската сметна палата. Скоро ще предложим човека. Знаем, че проверките отнемат време по всяка вероятност. Следователно, Румъния ще направи това предложение в много, съвсем близко бъдеще и съм убеден, че предложен, предложеният кандидат ще изпълни всички е, критерии. Благодаря, господин министър, за това, че сте тук. Както виждате, ние имаме критични въпроси, но и подходът ни е конструктивен. Искаме нещата да започнат да се движат напред, искаме да проблемите да се решават. Благодарим ви за това, че дойдох тук да отговорите на въпросите. Очакваме допълнителна информация в писмен вид. Благодаря и аз. Аз съм готов да отговоря на всички въпроси. Е, благодаря ви. Ich unterbreche die Sitzung bis 16 Uhr heute Nachmittag. 16. Закривам заседанието до 4 часа.